Okay, colleagues, we can start with... Уважаеми колеги, да продължим с пета точка. Обмен на мнения с Ханс Хугерворст, председател на съвета за международни счетоводни стандарти или СМСС. Нека му кажа добре дошъл в комисията ЕКОН. Знаете, че той е бивш министър на финансите на Холандия. Но сега той се среща с нас като председател на СМСС от 2001 година. Това е съвета, който разработва стандартите. Мисля, че моментът е много благоприятен. Сега можем да обсъдим въпроси от счетоводен характер в контекста на новата концептуална рамка. Освен това, трябва да имаме предвид и новите разпоредби по международните стандарти за счетоводна отчетност – също тема от голяма важност. Струва ми се, че комисията ЕКОН трябва да обръща голямо внимание на счетоводството. Имаме, не забравяйте, и новата рамка за управление ЕФРАК, както и диалога, воден от СМСС. Още веднъж добре дошъл на господин Хогерворст. Имате 10 минути за представене. Благодаря ви, господин председател. Много ми е приятно, че съм тук, заедно с колегата Филип Данжу, той е французин. Искам да поговоря наистина по международните стандарти за счетоводна на отчетности, съвета за международни счетоводни стандарти. Висококачественото счетоводство е по-важно от всякога за Европа, тъй като финансовата криза най-сетне ни накара да осъзнаем, че не бива да сме толкова зависими от банковото финансиране. Именно за това Европейския съюз иска да създаде съюз на капиталовите пазари чрез който компаниите да получат по-добър достъп до тези пазари. Капиталовите пазари ще бъдат глътката въздух за европейския бизнес, който няма достъп до кредитиране. За да работят добре тези пазари обаче трябва да са добре регулирани, защото в тях има твърде голяма краткосрочност, конфликт на интереси. След като едни хора работят с парите на другите, е много важно да има регулиране и да се избегнат злоупотребите. Счетоводните стандарти са важен елемент от регулаторната инфраструктура на капиталовите пазари. Надежната финансова информация е незаменима при създаването на доверие и увереност в пазарната економика. Съвета за международни счетоводни стандарти иска да внесе именно тази прозрачност и отчетност при капиталовите пазари – Същевременно ние трябва да извадим наяве скритите разходи, скритите е, задължения. Инвесторите трябва да са запознати с всички разходи по техните опции, както и пенсионни задължения. Надяваме се, че това наистина ще излезе наяве и ето защо нямаше как да не засегнем някои интереси. Затова има и доста протести срещу нашата работа, но ние искаме едни много по- стрикно дисциплинирани частни пазари, много по-дисциплинирани от това, което се случва в много страни по света, например с пенсиите. Знаете, че комисията сега прави оценка на въздействието на новите счетоводни стандарти в Европейския съюз. Ние не казваме, че тези международни стандарти са съвършени в никакъв случай, но се чувстваме достатъчно уверени и смятаме, че като цяло заключението ще бъде, че ефектът е бил положителен за европейската економика. Нека обясня защо съм оптимист. На първо място тези международни стандарти дадоха на европейския пазар 2005 година единен счетоводен език. Преди това Европейския съюз говореше на над 15 различни счетоводни езика. Европейските пенсионни фондове и други институционални инвеститори и кредитори също трябваше да се оправят в тази неразбория. Затова въвеждането на международни стандарти беше много важно за закрията на инвеститорите. Беше създадената и необходимата прозрачност и сравнимост за европейските инвеститори. Освен това, националните регулатори по ценни книжа, които се обединиха в ЕОЦКП, също можеха да направят своите сравнения и да подобрят изпълнението. Това, което печелят инвеститорите е печалба и за бизнеса създават се равни условия, така че компаниите пестят много средства. От тогава Видяхме, че доста други страни последваха нашия пример. 114 страни напълно приеха международните счетоводни стандарти. Има 12 в допълнение, които позволяват тяхното използване. Цяла Европа, цяла Латинска Америка, Канада, повечето азиатски страни ги използват. Използват ги доста широко и компаниите в Китай и Япония. САЩ все още отдържа, но дори и в САЩ европейските дружества могат да ги използват при своето регистриране на американските борси. Също но това е много важно като полза за европейските инвеститори, например пенсионните фондове. Те трябва да инвестират в динамичните зараждащи се пазари, за да има добра печалба за пенсионерите и благодарение на международните стандарти могат да го правят в Корея, Бразилия, африкански дружества, което намалява и разходите, разходите за капитал, както и счетоводните разходи в чуждестранните филиали. Повечето от тези 114 страни, които споменах, са приели международните счетоводни стандарти без никакви промени на местно ниво. Всеки разбира каква е ползата от тези стандарти. Ако почнем да правим измененията, постепенно ще изчезнат, ще изчезне и ползата. Европа, с едно изключение, също е приела всички наши стандарти, което не означава, че Европейския съюз е, се е отказал от суверенитет при счетоводните стандарти. Европа не приема стандартите ни слепешката. Всъщност, до голяма степен Европа има най-подробно разработената процедура за изпълнение. Това включва и Европейската консултативна група по финансово докладване Европейския съвет и вашия парламент. Ние в никакъв случай не гледаме на Европа като нещо, което работи от само себе си. Не. Ние Същевременно обаче работим в световен мащаб и не можем да се вслушваме единствено в исканията на Европа. Трябва да обръщаме внимание и на останалите страни. Нямам съмнение, че оценката на Европейския съюз за международните счетоводни стандарти ще съдържа и някои критики, може би оправдани в определени случаи. Разбираме, че финансовите отчети доста са се удължили в резултат на тези стандарти. Освен това, разглеждаме нашите изисквания за разкриване на информация. Разбираме и притесненията на някои инвеститори, които се притесняват от нереални оценки. Но имаме своята концептуална рамка и разбираме задълженията си. Внимателно се вслушваме в критиките, но имаме нужда и от независимост, иначе ще останем в плен на конкретните интереси. Така както и централните банки трябва да бъдат независими, ще изслушаме всички, но ще се водим най-вече от обществения интерес. Накрая, дами и господа, ние приветстваме европейската амбиция да се създаде Европейски съюз на капиталовите пазари. Използването на висококачествени счетоводни стандарти като международните е изключително важно за осъществяването на тази амбиция. Също времено трябва да има и добро регулиране, пак стандартите са част от него, а нашия съвет е готов да даде на Европа инструментите, от които има нужда, за да изпълни амбициозната си цел. Много благодаря за тези уводни думи. Господин Балце, първи оратор от НП. Благодаря. Съветът по международни счетоводни стандарти работи в момента а, за застр... по застрахователни стандарти, но трябва според мен тук да се вземат предвид и някои финансови аспекти, финансови инструменти. Въпросът ми е а, как всички стандарти ще могат да бъдат взети предвид, как ще се случва отчитането, така че то да е прозрачно. На следващо място, вие казвате, че трябва счетоводството, отчитането да се модернизира в Европейския съюз. Моят въпрос е, е как изглеждат нещата с пропорционалността? Според мен не може малките и средни предприятия да се стараят да спазват международните счетоводни стандарти. Това е прекалено скъпо за тях. А пък директивата цели едно още по-нататъчно хармонизиране в тази област. Thank you very much. Um... Благодаря. По четвъртите стандарти все още работим. Много е важен, важен този отрасъл и политически е много деликатна темата. Трябва да завършим международни стандарти и. 4. Не сме си задали конкретна дата все още, тъй като това си кореспондира с стандартите 9, но не са приключили все още, така или иначе. Що се отнася до счетоводните практики и дългосрочните инвестиции? Хубавото при последното е хората да купуват акции от съответни дружества, така се поемат рискове, но парите не излизат от фирмата. Инвеститорът трябва да е сигурен в сметките на фирмата, да знае, че вижда истината и всъщност за това разработваме и тези стандарти, за да може инвеститора да е сигурен, когато видиш четоводни отчети, да е ясно какви са рисковете, които крие дружеството. Затова е изключително важно всички скрити рискове, всички скрити задължения да излязат в баланса на фирмите. Затова са важни и тези стандарти. Що се отнася до МСП, когато едно, СМ, едно МСП не се търгува на борсата, то не е задължително да спазва тези сложни стандарти. регулаторите на ценни книжа решават дали да се прилагат а, а, тези стандарти от всички, които се търгуват на борсата, дали те са малки или големи, няма значение. Регулаторите в европейски план на такива комисии казват, че когато се търгувате на борса, трябва да спазват международни стандарти 9, защото тогава ползвате чужди пари, тези на инвеститорите, и затова инвеститора трябва да може а, да погледне и да е сигурен, че счетоводството е наред. Но регулаторите на ценни книжа са тези, които го решават. Какво правим ние с стандартите? Искаме да упростим нещата. Преди малко споменах, че работим по програма за оповестяване, че искаме да изглежда тази програма така, че фирмите да могат да съкратят своето, своят финансов отчет и да подредят оповестяването. Социалистите и демократите сега. Bayet. Président, euh, Monsieur Gevorst, euh, je voudrais savoir ma première question, quels sont, avec tout ce qui a été mis en place pour l'instant. Първо, интересуваме дали това, което е предвидено в рамката е достатъчно конкретно, дали имате примери и съответно примери за проблеми и начини за тяхното решение. Какви са опасностите също така за частните и публичните предприятия? Самият аз съм от Белгия, но ме интересуват и обяснението, което се дава на регионите – тъй като е, знаем, че сега трябва да се ощетоводяват всички инвестиции от двете минали години. Не знам доколко това е оправдано. Също така, как виждате работата на ниво регион и на национално ниво? Знам, че договора предвижда също така да се анализират единствено задълженията и разходите, но при нетния дълг трябва да имаме предвид и амортизирането, както и националните паметници. Благодаря. Yes, my, my colleague will be able to answer the second uh, question in, in... Колегата ще ви отговори на френски по втория въпрос, но основните проблеми по прилагането на международните стандарти с четводна отчетност е най-често сложността. Имаме много оплаквания за това. Когато обаче се стигне до дъното, тази сложност идва от това, че бизнесът е сложен. Дейността е сложна. Много фирми имат пенсионни задължения, Пенсионните инструменти са много сложни, тяхното счетоводяване е много сложно, дори и МСП. Те имат деривати, финансови инструменти, което също осложнява още повече, но за дружества с прости бизнес модели не е голям проблема с стандартите. Най-хубавото е, че 114 държави по света са приели тези международни стандарти. Е, голямата част от тях не са се срещали с големи проблеми. Дори Бразилия, Корея, Малаз... Малайзия, Сингапур, държави, които излязаха напред в класациите, е, също нямат е, голям проблем. Наскоро говорих с одитни фирми и исках да разбера какви са стандартите на прилагане на нашите стандарти в тези държави те казват много сравнимо е с това, което се прави в Европа. По втория въпрос, ако съм ви разбрал, съответно за ощетоводяването при публичните предприятия, имайте предвид, че ние изобщо не се занимаваме с тях – тъй като тези норми се използват на доброволен принцип, може би от държавни и други органи, но това не е нещо, с което ние се занимаваме. Разбира се, в известна степен ние се водим и от нормите за счетоводство в частния сектор, амортизацията съответно при един дълъг период на стопанска дейност, но така или иначе дали държавата ще следва или не МССО, това е неен избор. При приходите, разходите, при бюджетирането ние нямаме думата. Thank you. Uh, now next speaker is Kay Swinburne, ECR coordinator. Кейт Суинбърн от ЕКАРЕ. Благодаря, благодаря за коментарите, макар че аз съм изключително разочарована, че САЩ използва техни стандарти, а не международните стандарти, имайки предвид колко многонационални фирма имате, тяхното присъствие би било желателно. Един ваш колега в Financial Times каза, че банките трябва да отидат отвъд стандартите 9 и да оповестяват как загубите им всяка година, в сравнение с тези, които са очаквали са, са били реализирани и да обяснят защо се е случило, ако се е случило. Казахте, че сте правили преглед на стандартите 9. Смятате ли, че това е необходимо или бихте ли а, подкрепили една, един такъв подход? Благодаря. First of all, uh, your, your благодаря. Краткият ви коментар за САЩ. Да, и ние сме разочаровани, че те не следват стандартите. Надяваме се в бъдеще това да се промени. Страната е голяма. Най-големия капиталов пазар, който работи е, сам, работят от години със своите стандарти ГЯП. Надявам се, САЩ да направи така като Япония, да дадат възможност на отделните фирми, които се конкурират с фирми, които спазват международните стандарти, да изберат какво да ползват. Но ще се види. Аз съм член на Борда за финансова стабилност, като член на ISB, Чудесна работа се извърши по оповестяването. Оповестяване отвъд това, което изискваме по международните стандарти. Смятам, че когато оповестят рисковете си и как са се развили те, те могат да ги използват и за финансовите си отчети по международните стандарти. Но Много ни критикуват, че изискваните ни за оповестяване са прекалено тежки, особено за МСП. Така че трябва да внимаваме. Тази работна група по оповестяването всъщност е, върви много добре с това, което и ние изискваме. Благодаря. От името на Алде Госпожа Нувенхойтен. Van de gelegenheid gebruik maken om de heer Hogevorst in zijn moedertaal eh, te bevragen. Благодаря и аз искам да се възползвам от тази възможност и да говоря народен език. Моля да си сложите слушалките. Какво искам да ви попитам? Искам да ви кажа, че имаше преглед на прилагането на тези елементи от страна на ЕСМА. И много често се използват различни методи за оценка на дериватите. Когато бе направен стрес теста, имаше 19 резултата, що се отнася до въздействието в бъдеще, поради различните методологии. След това намаляването на бюрократичната тежест за МСП. Комисарят Тимерманс също гледа в тази посока, но директивата за счетоводство е заложила специални правила за МСП, що се отнася до счетоводната отчетност, за да може да се упростят за тях правилата. Смятате ли, че може да се продължат да се разглеждат МСП по по-упростен начин? Колегата Филип Данжо ще отговори на въпроса за МСП, но на първата част от въпроса ви. Есма се справя отлично с това, че повдига тези въпроси. Както казах в встъпителните си думи, Националните регулатори не можеха въобще да сравняват финансовите отчети, защото те бяха написани на различни езици. Фактът, че сега има един общ знаменател, международните стандарти, всъщност повдига всички тези въпроси и така регулаторите могат да прилагат всичко това. Работа на регулаторите е да направят така, че стандартите да бъдат прилагани надлежно. Е, правят се големи стъпки напред, но още много работа остава. Работим в тясно сътрудничество с е, ЕСМА и ако те сметнат, че има прекалено голямо многообразие, поради грешка в стандартите, те се обръщат към нас да ги променим и ние обикновено слушаме много внимателно. Винаги слушаме много внимателно, но понякога и променяме стандартите в зависимост от техните искания. Това изисква тясно сътрудничество между тези, които залагат стандартите и е, Имаме меморандум за разбирателство и много често сме в контакт. Благодаря. СП Ние не се занимаваме само с Европа, има си комисия. Ние не сме част от процеса. Разработили сме стандарт за МСП по искане на много развиващи се страни на Световната банка също и този стандарт съществува от 2009 година. Много малко се използва той в Европа, защото не е бил прият от Съюза. Така че той съществува, но не е част от европейското законодателство. Някои държави членки са решили да го приемат за определени видове фирми, при които са под тяхната юрисдикция. Няколко държави членки са това но повечето време то се ползва доброволно. Този стандарт е много полезен, ако мислим за финансирането на МСП. Ако те не трябва да бъдат финансирани от банки, а от доставчици, да ги наречем, на капитали, те трябва да могат да покажат как работят и какви са резултатите им по начин, който да разбираем не само в страната им, а и в цяла Европа. Нашият продукт е полезен. Ако бъде прият, той ще може да създаде такава възможност за комуникация между МСП, които търсят финансов капитал. Но Европа ще реши в крайна сметка и ние чакаме вие да помислите дали ще бъде полезен за вас. Thank you for the GUE. Благодаря, господин Виегас от името на кое? Благодаря. Мисля, че имаме едно развитие от държавен капитализъм към монополистичен капитализъм. Монопол, монополните организации имат голяма власт. И тук международните организации играят голяма роля. В Европейския съюз е тече е много важен дебат от известно време и като част от този дебат искам да ви попитам е, следното. Става дума за управлението на съвета по международни стандарти. Тази институция взема много важни решения, които засягат хиляди компании. Особено, що се отнася до подобряване на обмена на информация. Бих искал да зная, вашето мнение за демократичните ограничения на съвета по международни стандарти, счетоводни стандарти. По принцип, финансирането идва от частния сектор. Има от 2008 година и публичен, публичен елемент, но каква е частта на частния сектор за подкрепата на институциите? Членовете на бордовете са предимно, идват предимно от големите компании. И тук се задава въпроса за независимостта на, на бордовете, а именно на съвета по международни счетоводни стандарти. Тук се намесват много политически области – Някой от тях ние поставяме под въпрос. Вашата институция изработва стандарти, но също така отговаря и за тяхното приложение. Може би тези две функции би трябвало да бъдат разделени. Какво е вашата оценка? Какво е вашето схващане? Благодаря. Това е важен и много откровен въпрос. Най-напред, нашият виш орган е борт за мониторинг. Това е публична организация и те номинират нашите надзорници, т.е. не компаниите изпращат свои представители. Нашите надзорници би трябвало имат, различен, имат различна история. Те са били председатели, например, един от тях е бил а, председател на борт във Франция, други колеги са работили в публичния сектор, трети в частни компании. Така че, както казах, нашата шапка е публичен орган и тази организация Натирава нашата дейност. А сега, по отношение на финансирането, две трети от финансирането идва от публичния сектор. Идва от регулатори на ценни книжа, получаваме и средства от Европейския съюз в бюджета си нашият, нашето желание в бъдеще е да усилим а, публичния компонент в надзорната дейност. Важно е да се каже, че нашите е, членове на борда, на съвета, са абсолютно независими. Те са пълноправни членове Те е, са назначени за целия мандат. Те не изпълняват други функции. Ние изискваме нашите членове, членовете на борда да бъдат абсолютно независими. Освен това, мисля, че процесът на отчитане е много прозрачен. Всички наши срещи са публично достъпни, те се предават по интернет, всеки може да има достъп до тях. Всичките ни документи се публикуват, те са достъпни за обществеността. Забранено е на членове на съвета да имат лични срещи. С това се предотвратява предварителното вземане на решение. Така че, наистина, гаранциите за нашата независимост са огромни. Ние сме организирани на ча... по частен начин в в този смисъл има частен компонент, но от друга страна ние служим единствено на публичния интерес. Благодаря. Господин Гиголд. Благодаря. Вие говорихте в началото за принципа на независимост и сравнихте вашата функция с функцията на Европейската Централна банка. Централните банки, те трябва да са независими, защото е много изкусително да правителствата да бъдат финансирани от централните банки. Сега по отношение на счетоводните стандарти, аз не виждам защо вие трябва да имате специален статус. По принцип, вашата функция би трябвало да е функция на една публична международна организация. В една такава рамка Вашата работа ще е много важна, защото става дума за глобални стандарти, но не е приемливо за един демократичен регион като Европа а, членовете на съвета да идват, да бъдат номинирани и не избрани от Европейския парламент, например, или други институции. Ето, разбирам, че Китай, в която не е демокрация, изпраща своя представител. Но по принцип, вашите членове би трябвало да са демократични избирани. Бих искал да знам, кога вашата организация ще, ще въведе този демократичен елемент. Аз разбрах това, което казахте за надзорния съвет и за надзорниците, но това не отговаря на принципа на демократичност? Отговор. Естествено, ние не може да бъдем оприличавани на Централна банка, но, сме, но ние сме независими и трябва да сме независими, защото създаваме стандарти, които засягат живота и влияят на дейността на много компании. много ние не може да приемем наши членове да работят на друго място и да имат други занимания. А това е гаранция за нашата независимост. За нас това е изключително важно. И така нашите членове, членовете на съвета по международни счетоводни стандарти са независими. Да, ние сме частна институция, ние не сме избирани демократични. А в парламента, например, счетоводителят сигурно се избира демократично, добре, но вие също не избирате всички членове на публичните организации. Господин Геголд, вие всъщност не не сте счетоводител, вие създавате вие създавате стандартите, стандартите за, за счетоводството. И това е огромна разлика. А, това вашите аргументи могат да бъдат приложени във всяка област от економическата политика. Държавите членки членовете на съвета по международни счетоводни стандарти. Е, може би в бъдеще неговите членове трябва да бъдат избирани по друг начин, но стандартите за момента не се използват от всеки го. Това е доста сложно, но междувременно смятам, че е важно да запазим определена степен на независимост, да се отграничим от комерциалния интерес. Комерциалния интерес, търговски интерес. И това е, което ние наистина правим. Благодаря, казва председателят. Не виждам представител на Европа, на свободата и пряката демокрация. Има ли такъв представител? Не. В такъв случай следващият колега Бернар Моно. Много ви благодаря. Вие говорихте за използването на тези норми в Европейския съюз, но Европа има много малко участие при създаването на тези норми. времено е важен и одитния орган на ИАСБ но Мишел Бърни, който беше европейски комисар, не успя да постигне като приоритет подобряването на някои от тези норми. Същевременно имаме различни традиции, но предоминантно влияние на англосаксонската. Някои си задават въпроса до каква степен при международните стандарти имаме смесване на различните традиции. Не се ли ориентираме повече към американския стандарт и краткосрочността? Как можем да гарантираме по-добра представителност на национално и европейско ниво. Освен това, Европейския съюз търси дългосрочни инвестиции и растеж. Не смятате ли, че счетоводните норми, които използваме днес, до някъде облагодетелстват краткосрочните резултати, а не дългосрочните инвестиции. Благодаря. Uh, your first question, um... Говоря на първия ви въпрос. За развитието на нашето ръководство, какво бих поощрил? Две трети от наши, нашите приходи са от публичния сектор. А, ние продаваме и някои от нашите публикации. И имаме също така приходи от частния сектор. Моят идеал би бил цял, цял, цялото ни финансиране да става от публичния сектор с надзор, като надзорът се провежда от публичния надзорен съвет. Следващо място. Ние често сме обвинявани, че сме пазарни фетишисти се опитваме да базираме счетоводните ни стандарти на пазара. Това не е така. Нашият модел е смесен и повечето от счетоводните стандарти са базирани на историческите стойности. Така че визията за нашите счетоводни стандарти, че те могат да създадат изкуствена обтекаемост, нестабилност. Това не е така. Сега за инвеститорите. Много е важно инвеститорите да имат вяра в економическата действителност, да имат истинска представа за нея. Това е най-доброто, което може да направим а, за дългосрочните инвестиции. Както казах, важно е за дългосрочните инвестиции хората да вярват в съответната компания. Euh, Освен това, вие споменахте наистина културната традиция, менталитет. Нека ви кажа, че в самия ни съвет имаме бразилец, кореец, китаец, японец, южноамериканец, пет европейци, трима американци. Струва ми се, че повечето културни влияния ако говорим за американци и англо-саксонска традиция, са по-скоро продукт на въображението. Благодаря спонтанни изказвания. Силви, благодаря ви. Свен Гиголд със своя въпрос ни напомни следното. Аз нямам нищо против вас като личност, но ние сме задавали същия въпрос и на оглавяващия банката за регулаторни операции. Много е важно че има практики, които излизат извън демократичния процес, както се каза и на срещата на Г-20, трябва наистина да има международно сътрудничество, но то не бива да бъде в ущърп на демократичния контрол. Какво бихте предложили вие възоснова на натрупания опит? Какво мислите, кое би било наистина полезно, за да се върнат демократичните практики и парламентарни дебати? Well, as, as I said before, um, you know, I could imagine... Както казах и преди, не го изключвам като възможност Не изключвам като възможност промяната на начина на управление в различните страни, които ползват стандартите ни. Може да има промяна и в договорите. Всичко това е сложна материя. Ако има някаква промяна, тя е, че в миналото нямахме борд за наблюдение, докато сега имаме този надзорен орган, съставен от публични органи от цял свят. И така над нашата организация има още едно ниво, което е много важна крачка. Много се извинявам, но вие казвате, че има договори нива. Ме ме интересува демократичния елемент – вие вслушвате ли се в представителите на гражданите, които смятат, че институцията ви не е демократична? Няма какво да ни казвате, че областта е сложна. Всичко е сложно в този живот, включително и демокрацията. Вижте, не знам какво имате предвид, като казвате демокрация, ние се опитваме да бъдем открити, прозрачни, Имаме най-различни консултативни комисии, има европейско влияние и включваме всички. Благодаря, Перванш Берез. Благодаря ви, господин председател. Е, вие говорихте за мониторинговата група, но трябва да ви напомня откъде идва тази инициатива. Тя всъщност следваше доклада на господин Радван в Европейския парламент, защото има проучване, извършено от комисаря тогава, господин Магриви и ръководителя на ЕСБ, проучване, което оспорва вашия начин на управление. Американците и японците трябваше да бъдат мобилизирани, но американците пък изобщо не използват тези стандарти, но така или иначе се стигна до мониторинговия борт. 6 години по-късно, въпреки това, не виждаме кой знае какво подобрение и едва ли съм първата, която го казвам. Това е факт. Струва ми се, че от една страна имаме демократичния подход. Смята се, че счетоводството има своята техническа страна, но много често правилото е кажи ми какво пишеш, за да ти кажа какво значи Разбира се, ако съществуваше абсолютната истина, нямаше да е толкова трудно да се разработят съответните норми, но при изготвянето на нормите е ясно, че някои са облагодетелствани. Същевременно отиваме по-далеч от чисто финансовата част – Струва ми се, че като говорим за колективните нужди, за публичното участие, тук не е постигнато достатъчно, а при дългосрочните инвестиции непрекъснато дългосрочните инвеститори ми обясняват, че самите норми са неблагоприятни за тях. На второ място, европейското представителство. Мисля, че то трябва да бъде подобрено. Би трябвало гласът на Европа да се чува повече. Но как ще го постигнете вие? Как ще се вслушвате повече в гласа на европейците? Имам предвид реалното изражение, не теоретичното. Накрая – ако не говорим само за демократичното управление или определението на различните норми, трябва да се запитаме и за регулирането на финансовите пазари. Струва ми се, че в обичайния случай това е нещо, което се ръководи от работата на БВФ. Вие обаче сте независима организация, вашия съвет се управлява сам. Няма как да не ми се струва, че това води до проблеми. И казаното от вас по никакъв начин не ме разобеждава в това ми схващане. Благодаря ви. Отново искам да кажа, че Европа не се е отказала от своя суверенитет в тази област. В крайна сметка тези стандарти трябва да бъдат одобрени от вашия парламент. Ако сте недоволни, може да откажете това одобрение. Да, може би е нещо като ядреното оръжие. Със сигурност Европа по този начин може да си позволи да наложи своята позиция заради самата процедура, която е много строга. Също времено ние водим диалог с Ефраг. Накрая Дори всичко да е в сферата на публичната организация, това съвсем не е гаранция, че всичко ще е наред. Имайте предвид, че счетоводството на публичния сектор е доста несъвършено. В много страни не се знае какви са реалните задължения на държавата, що се отнася до пенсиите. Ако това се разбере, проблемът ще е много по-голям. За това публичното определяне на стандарти, вярвайте ми, не е гаранция за тяхното високо качество. 10 секунди. Аз не ви питах това. Интересуваше ме следното. Вие определяте своите стандарти, като мислите за финансовата стабилност, но трябва да се направи връзка с МВФ. Аз ви казах, че съм член на Борда за финансова стабилност. Така че наша отговорност е да допринасяме за стабилността. Прозрачността е в полза на тази стабилност – Ясно е, че ако преди финансовата криза хората имаха достъп до банковите доклади, щяха да видят, че не е останал никакъв капитал. Да, прозрачността е нещо много важно. И тук нашата роля също е важна. Много ви благодаря. Наистина се проведе един полезен, оживен дебат – Ми Ясно е, че колегите имат право, като казват, че може би демократичната отчетност във вашата работа би могла да се подобри, но все пак нека напомня, че ние разполагаме и с четири инструмента. Това е и в доклада на Силви Голар – ние сме избрали комисар, който е член на съвета. Сега ще изберем новия председател на ЕФРАК. Ще имаме и новата отчетност на ЕФРАК. Освен това, разполагаме с бюджета и процедурата на делегираните актове. Доста може да се направи по превенцията. Очевидно е, че ядреното оръжие, което вие споменахте, не ни дава кой знае каква свобода за маневриране, но мисля, че чрез ЕФРАК бихме могли да използваме по-добре тези четири инструмента – и да работим по-добре и с вас, и с ЕФРАК. Това ще е нещо полезно и при разработването на докладите си ще разгледаме темата по-подробно. Много ви благодаря още веднъж за присъствието. Благодаря и на колегите. the regulation on money market fund. Регламента по фондовете за паричните пазари. Джил е докладчик. Имаме нов проекто доклад. както и ново предложение като текст на комисията. И тук Очаквам много оживен дебат, но веднага ще дам думата на Нина. Благодаря ви, господин председател. Ако ми позволите, нека напомня на колегите, че първият обмен беше на 1 октомври. След това организирах кръгла маса, видеоконференция с FCC, Имахме представители на сектора, регулатори, възможност за среща и с докладчика в Сянка. На 11 ноември представих проекто доклада си. От него ще видите, че основната тема е системния риск и интересите на дънакоплаците. Няма да навлизам в подробности за това какво представляват фондовете на паричните пазари, които се интересуват, могат да го разберат. Но нека ви напомня защо сме тук и защо разглеждаме този доклад. За жалост тези фондове бяха много съществени за кризата. Lehman Brothers се провалиха. Същевременно при тези фондове трябва да кажем, че предшественика на ЕСМА излезе през 2010 година с някои насоки за определенията и видовете пазари, в които може да се инвестира. Комисията излезе с предложение през 2013 година. SEC в САЩ това лято приеха също доклад, но моята цел е да разгледам най-вече системния риск при този вид фондове и начина по който предложението на комисията може да бъде оплътнено. На първо място ми се струва, че трябва да помислим за изискванията за ликвидност по член 21-22 от 10% на 20% при активите с дневен падеж и при седмичния падеж също да имаме увеличение. По-голямата ликвидност би означавала по-голяма леснина при продажбата на активите и съответно нагаждане за променящ се пазар. На второ място диверсификацията по член 15. Там искам да има по-строги изисквания, защото иначе фондовете стават твърде зависими от един емитент на активи. Мисля, че тук трябва да имаме 10%, променени на 5%. На трето място, пак инструмент за справяне с системния риск по член 35. Ясно е, че в миналото някои от тези фондове са се задържали в бизнеса единствено заради подкрепата на съответната банка. Имаме около 12,6 милиарда от такива подкрепещи банки, осигурени между 2007-2011 година. Това не е добре, като се има предвид разпространението на системния риск и обхващането на цялата банкова система от него. Затова и излагането на такъв риск е реален по проблем, нещо, което съответно виждаме и в баланса на банките. Бих предложила да се финансира капиталовия буфер с претегляне на риска. Но на четвърто място искам и по-голяма прозрачност. За мен това е начин за овладяване на риска. Така ще сме сигурни, че няма само редовно докладване и изисквания за прозрачност, както предлага комисията, а се докладва на всеки три месеца. Освен това, трябва да има и по-подробно докладване по портфела за ликвидност, концентрацията на петте водещи инвеститора. На пето място допустимите активи, тук съм изключила извън борсовите деривати. Мисля, че това са рискови активи и управлението на риска зависи от инвестирането на пазарите в тях. Това мога да кажа по предложението на комисията. Обедена съм, че тези фондове трябва да се гледат като инструмент за инвестиции в реалната економика, нещо важно и за съюза на капиталовите пазари. Не мисля, че трябва да ги обсъждаме единствено като постоянни или променливи нетни стойности на активите. Но и председателя Юнкер мисли, че тези фондове са важни. Доста често при тях има фокус върху краткосрочната инвестиция, но могат да се използват и дългосрочно. Същевременно при ЦНАФ и ВНАФ можем да кажем следното. През последните два месеца ми се предлагат различни инструменти – като възможни варианти, но аз имам своите резерви по някои от тях. Разбирам мотивите на колегите, но първо по Liquidity Feeds и Redemption Gates това се предлага от индустрията – не съм сигурна, че решава проблема с системния риск обаче. След това по капиталовия буфер, както го предлага комисията, трябва да се разгледа варианта с ниско лихвените опции. На трето място не мисля, че задължителното преминаване от постоянна към променлива нетна стойност на активите е препоръчително. Така бихме могли да стигнем до парични потоци извън всякакъв контрол. Имам своите резерви, както казах, но се опитах да обединя елементите от различните предложения. Не виждам защо да няма съчетаемост между различните регулатори. Според трябва да има три вида фондове на паричните пазари, когато влезе в сила регламента. На първо място променливата нетна стойност на активите, на второ място постоянната и на трето място на дребно. Същевременно при сина, в които не са доволни от тази ситуация, те могат да се превърнат в ВИНАВ или друг альтернативен инвестиционен продукт. Но като говорим за СИНАВ, фондовете могат да останат в областта постоянна нетна стойност на активите, ако се изпълни съответното изискване по задлъжняването. Същевременно, ако не се инвестира в публичното задлъжняване, би трябвало да нарасне капиталовото изискване с 3%, като срока е до 2020 година. Капиталовия буфер се прилага само към неинвестираната част от активите. Но след допитване Виждаме, че ЕЦБ ще трябва да разработят проекто стандарти за тези буфери при различните активи. Мисля, че фондовете по СЕНАВ могат да се инвестират и при държавния дълг, да се използва обаче по такъв начин, че да се финансира реалната економика, а не това да е някакъв краткосрочен начин да облегчим централизираните фондове. Разбирам, че има остатъчен риск. Би трябвало фондовете при СИНАВ да имат време да се адаптират и съответно инвестициите да се разработят постепенно. Мисля, че е много важно също така да поискаме от Европейската комисия междинна оценка след 3 години. На второ място аз искам 5% ограничение на емитент. Разбирам, че пазарът е малък, 60 до 65 милиарда евро активи които се управляват. Разбирам също така, че около 12% са в публични книжа на Европейския съюз и на САЩ. Но ако погледнете страница 57 от оценката на въздействието на комисията, виждате, че би могъл да бъде постигнат растеж ако нямаме задължително преминаване от единия вид фондове към други. Същевременно представителите на индустрията казаха, че биха приели 51% от инвестициите в държавен дълг. Според мен те могат да бъдат и по-амбициозни да се стигне до 80% до 2020 година. Чух различни аргументи е, за неприемливостта на преминаването към ВИНАВ. Струва ми се, че трябва да се водим обаче от своята стратегия за растеж. Държавният дълг има ползи от завишено търсене в краткосрочен план. Трябва да кажа, че индустрията настоява за възможността за инвестиране в американски дълг. За сега аз не разглеждам този вариант. Струва ми се, че е важно да анализираме европейската економика. Но това е нещо, което пък комисията може да разгледа при прегледа. Бих искала да отговоря и на притесненията на някои за системния риск. При тези пазари видяхме банковата криза 2008 до 2011 година. От нея стана ясно, че тези фондове на държавата бяха сигурното обежище за инвеститорите. 300 милиарда бяха прехвърлени от частно към публично финансиране на тези пазари. Следователно е необходимо и ние да изградим този спасителен пояс, тъй да се каже. Да, ние не сме в същата ситуация като а, Министерство на финансите на САЩ, но трябва да насърчим подобен модел. Същевременно някои се притесняват от това, че предлагания капиталов буфер от комисията не е включен – за мен е важно този буфер да е рисково претеглен и да стъпва върху цялата стойност на управляваните активи. Не може да се поступи и друго яче в сегашната ситуация с толкова ниски лихви. А ние трябва да имаме предвид дългосрочната перспектива. Също времено. По време на кризата тези фондове бяха поети от големите институционални инвеститори. Не от малки дружества, за които се оказаха всъщност жертвите на кризата. Но това обяснява защо нямаше потоци пари към плаващите инвестиции. Би трябвало сега да се направи изключение и да се продължи с съществуването на СИНАВ. Да имаме предвид инвеститорите на дребно. Напълно съм съгласна, че е необходимо да се работи по дефинициите, те да се прецизират, но не може напълно да даваме свобода и всеки да определя себе си като инвеститор на дребно, едва ли не всеки срещнат на улицата. Същевременно нека се спра на приложение 2 от МИФИТ и специалните инвеститори, нещо важно с оглед на по-голямата яснота – повечето от моите предложения се основават на данните, оповестени миналия септември, както и на оценката за въздействието на комисията. Но нека обобщя, целта ми е да се стигне до политическо съгласие през следващия месец, баланс между защита на данакоплаците избягване на риска от една страна и от друга страна тласък на економиката. Това е проекто доклад. Очевидно е, че ще трябва да обсъдим доста изменения. Тук съм предвидила срещите с докладчиците в сянка – но имайте предвид, че при предходния мандат стигнахме до задънена улица заради оформилите се два лагера. Много е важно сега да придвижим регламента напред. Не стигнем ли до съгласие, не направим ли компромис, ком... проблемът е, че няма да се направи никаква промяна и няма да има регламент за фондовете на паричните пазари. А статуквото не може да се остави, защото тези фондове са свързани с много голям системен риск. Надявам се, че ме разбирате. Благодаря на всички за усилията. Все още сме на проектен етап, но благодаря на всички и на докладчиците в Сянка. Много е важно да се водим от разбирането, че ние сме парламент и трябва да разглеждаме регламента като независим парламент, не да мислим за себе си като някаква дясна ръка на съвета. Благодаря обаче на италианското председателство за това, че положиха много усилия за намирането на съгласие. Благодаря. Thank you. Now I give the floor to the shadow. also... Давам дума докладчиците в сянка, колега, колегите, които искат да вземат дума, да вдигнат ръка. Also add their name to the cash DI list. That means that I see already a number of colleagues. Виждам колеги записани. Много ви моля да говорите между 2 и 3 минути. Shadow. Доклад се в сянка на НП. Ще говоря повече от 2 минути, ако ми позволите, господин председателю, тъй като това е изключително важен доклад. Първо, искам да благодаря на нашия докладчик за работата Работихме заедно, имаше а, кръгла маса, също така говорихме с SCC. Съгласна съм с нея, че ще е полезно да се, да се стигне до политическо съгласие. Но не може пък да кажем, че сме го постигнали би било нечестно. И независимо, че тя сега сложи в всичко това три нови предложения, които ги няма в първоначалното предложение, което трябва да бъде разгледано подробно. Та, мисля, че това показва, господин председател, колко е необходимо да подходим пропорционално по тази тема. Да, тя е права, че този въпрос последните две години се обсъжда тук в парламента или 18 месеца, ако трябва да сме точни. На, ша... на САЩ им отне 6 години. Около 700 страници беше досието по темата е, през това време бяха направени много оценки на въздействието, преди изляза това през юли тази година. Нетният ефект на тези предложения ще означава 10% от това, от тези ФПП, които ще се променят в САЩ. Ам... Проблемите ми с предложението на Нина са следните. Тя взима американският модел, и се опитва да наложи този модел на нашия модел. А това са съвсем различни видове модели. Затова казах, че трябва да сме пропорционални тук, за да имаме точен резултат. На кръглата маса се каза нещо важно. Лиза Ферейра го каза. Тя говори за системния риск. И мисля, че ясно трябва да видим фактите. Системният риск трябва да бъде разрешен. Нито един фонд а, никога не е давал по-малко от а, нетните а, стойност. Долар за долар, колкото дадеш, толкова ще получиш. Тъй като това са а, краткосрочни, а, това инвестиции. Това не е финансиране, което се използва за МСП, а само за големи корпорации. А, сега, това, което се случи в САЩ, след това, което се случи с Lehman Brothers, примера долар за долар не беше 50% възвръщаемост или 60, нито 70 цента за долар, нито 80, а беше 99 цента за долар. а ние не знаехме за дефицита. Говорим за един американски пример само. И затова предлагаме радикална промяна по предложението на Нина. Това, което се случва с Синав и Винав, един трилион евро в големи фирми и публичен дълг. Трябва да подходим пропорционално. Не казвам, че синапс няма да попаднат пак в проблеми. Ще попаднат. Но налагането на едно решение с задна дата ще бъде трудно. Ако, погледне, ако погледнете изменение 22 на член 1, ще видите, че тя ще сложи край на 80% от съществуващата индустрия на СИНАВ. Трябва да приключите, казва председателя. Много неща имам да кажа. И всички имаме много. Много усилено съм работил. Много ви моля да ми отпуснете още две минути. Две минути е невъзможно. Всички останали колеги искат също да се изкажат. Добре, основното. Рискуваме с това предложение. Обстоятелства, в които търсим неосигурено отпускане на заеми, без гаранции. Да го направиш при такива обстоятелства, в които това не е тествано, е погрешното предложение. Благодаря. Екаре, господин Камал. you very much and thank you to uh, Nina for all the thought, the, uh, the благодаря, благодаря на Нина за изключително внимателното разглеждане. Тук знаете какво се случи в миналото с това досие. Благодаря ви също така, че нови идеи се опитвате да генерирате. Благодаря за предложените решения. Както каза Брайан от ТНП, важно е да кажем, че ако търсим решение другаде, трябва да видим дали те са подходящи за нашите пазари. Каква е разликата? Имаме ли същите пазари? Така ли изглежда нашата сцена на публична задлъжнялост? Къде ще се окажем? За колко държави говорим? А в случая говорим за четири. Някои от нас не биха казали, че, че европейският дълг е доброкачествен. Трябва да помислим и на дребно какво се случва. Как е пазара на цена в надребно сравнение с този в САЩ. Откъде идва всичко това? Това започва от идеята, че има фирма, примерно железопътна. Тя мисли, че ще си купи, ще направи поръчка за 1 милиард паунда. Не са готови парите на първи, Измежду каза, че трябва да плати това до 21. И какво прави с парите? Отива в банката и казва, мога ли да ви дам 1 милиард евро? На четвъртък може да ми се наложи си ги взема, могат да ми потрябват и на 21, не знам. Но мога ли да ви дам този 1 милиард и да си ми го върнете след това? Това е доста привлекателно при предложения за банки и за други. Ще кажете, банките трябва да преструктурират процесите си. имайки предвид цялото реструктуриране, което поискахме от тях наскоро, не се насочихме към този въпрос. И тук идват тези синавс и винавс. Вие предлагате налагане на американско решение на европейския пазар. Както каза Брайан, 7 години отне на САЩ да приемат този процес. Знаете ли какво ще е въздействието? Имаме инструмент ние тук в Европа. Имаме си център за изследвания, който с това се занимава, с оценка на въздействието. Преди да, не поемем, преди да поемем този голям риск, защо да не се обърнем към неутрален орган, като тази служба за изследване, да ни направи оценка на въздействието. Хубаво, нещата могат да се забавят, да, но никой не говори за огромно забавяне. Можем да се обърнем към тях с молба за някакъв по-скорошен крайен срок. Но така ще имаме обективна оценка на въздействие и след това можем да го обсъдим чисто политически всеки ще си махне това, което не му харесва, но цялостно мисля, че това ще даде неутрална оценка за това как е, ще се отрази това на е, пазара на краткосрочните блогове. Нека да погледнем всички варианти, нека да видим а, е, какво ще е въздействието на принудителна конверсия от едното в другото. Капиталовите бъфери, ограничаването на СИНАВ. Нито един от нас не знае какъв е резултата, какъв би бил резултата. Затова нека да помолим нашата служба да направи оценка на въздействието и тогава всеки може да сформира мнението си, да включи политическите си пристрастия и да дебатираме. Благодаря. Can I, can I Аз искам да подкрепя предложението на колегата. Sorry. May I formally second that suggestion that has been made. Крепим предложението на колегата. You won't take the floor now? Okay. You say that you support the suggestion? Okay, we take note. Uh, but cannot... Отбелязваме си го. Добре, ще видим. Нека да видим какво ще стане. За Алде господин Яцек. Благодаря. Както казаха докладчиците в Сянка, и аз, подобно на тях, съм с ограничено време. Как да ограничим системния риск, както и предимството на First Mover за CNAPS. Отлична идея беше тази на докладчика. Мисля, че имаше консенсус, или поне би могло да има консенсус около Redemption Gates. Но явно нещата не стоят така. Проекто доклада означава значително да се променят фондовете на паричния пазар. Макар, че е трудно да се предвиди какво ще означава конверсия от Синавс в Винавс, а, имам няколко въпроса и тревоги. Реалистично е да вземем част от разпоредбите в САЩ, макар че нашата економика е различна. Ще работи ли една такава система в 28 типа с държавен дълг с различен рейтинг? Няма ли да доведе до фрагментация? Няма ли да изпрати погрешното политическо послание, т.е. да насърчи държавите членки да не се притесняват за дълга си? И най-вече фондовете на паричния пазар ще финансират ли реалната економика? Финансирането на дефицита на държавите членки е нещо различно. Това върви против нашите цели да разчитаме на частния сектор, а не на публичния дълг. Има и въпроси с това колко синавс ще попаднат в дефиницията синавс на правителството или на дребно. Тези синавс обикновено използват също и паунди и долари. Няма ли да доведе това до конверсия на едните в другите? Няма ли да е по-лесно да забраним веднага част от тези си или активи с постоянна нетна стоеност? Връщаме се на началните въпроси. НАРС необходими ли са за финансиране на реалната економика? Не искам да забавяме законодателния процес, тъй като този текст ще промени пазара на фондовите пазари, аз също съм за оценка на въздействието. Трябва да бъде направено много добре, с ясни времеви ограничения и ясни цели. Целта не е да се забави процеса, да се спира реформата, а да имаме отговори и решения. И за активите с постоянна стойност и другите, които са с променлива. Синарс и Винарс. За Гуе Фабио Беденати. благодаря. Uh, Благодаря на Нина за отличната работа. Сложно е предложението, трудно ще се стигне до компромиси, но за ГУЕ ние искаме да се сръчим върху това, което трябва да се направи. Можехме да приемем нещо като онзи доклад, който имахме при предишния мандат. Чух, т.е. говори се за съюза на паричния пазар, трябва да насърчаваме и други да отпускат кредити, не само банките. Проблема обаче с банковото кредитиране, а не не банковото кредитиране. Никой до момента не ме е убедил в противното. Тъй като няма банково кредитиране, трябва да увеличим не банковото, и банковите просто трябва да се върнат в възможността си да отпускат кредити. Що се отнася до конкретното предложение? Това, което ни притеснява, е, че а, категорията на дребно от тези активи с постоянна нетна стойност а, са ненужни, тъй като тези синев се опитват да се правят на това, което не са. Правят се на еквивалентни на кешовата равностойност, а те не са. Не виждаме цел ясна тук, освен да се използват за данъчна оптимизация. Ако е така, ние сме против такова едно ползване. След това не виждаме защо в регламента за правителствени СИНЕВС има правила, които казват, че има капиталов буфер за неправителствените, който да е до 3%, а не поне 3%. Същото се отнася за инвестиции в държавни ценни книжа, а до 80, а не поне 80. Същото се отнася и до въпроса свързан с претеглянето на рисковете, а не е, активите Същото се отнася и до Гейтс. Гейтс не подпомагат стабилността, а водят до паника. Някои положителни елементи. Имаше забрана за външна помощ, това е чудесно. Не ни е са ясни също така изключенията. Ако изобщо те са оповестени, не виждаме каква е причината. Има увеличаване на прозрачността, но това не решава проблема. Не става дума да правим нещата прозрачни, а да направим така, че определени неща да не се случват вече. Също така дериватите, които се търгуват извън борсово, трябва да излязат от лиценза. Thank you. Now... Благодаря за зелените Ева Жули. Yes, thank you, Chairperson. We would like to thank благодаря. Искаме да благодарим на докладчика за проект от текста. Съгласни сме с част от елементите в подходи, но имаме фундаментални разлики по някои от ключовите въпроси. И по-специално това, което ни притеснява е това, което виждаме като отслабване на предложението на комисията, свързано с активите с постоянна нетна стойност, СИНАВС. Те теоретично са ограничени до две категории. Имаме обаче сериозни безпокойства, че крайния срок за така наречените СИНАВС за публичен дълг 2020 година без никакви задължения всъщност де-факто дава възможност на бизнес модела на ЦНАВС да бъде запазен и в бъдеще. Духът на предложението на Европейската комисия е да се приложи принципа, че сходни рискове трябва да доведат до сходни нормативни изисквания, така щото да има равни условия на единия пазар. От тази гледна точка, един минимален буфер от поне 33% за синапс означава да се спази рамката и предложенията на докладчика отслабват предложението, тъй като до 2020 ще има капиталов буфер до 20% с а, активи а, е, с претеглен риск, то знаем, че то е 0. На практика това означава, че теоретичният максимален буфер на настоящ СИНАВ би бил до 3% от активи с претеглен риск с недържавен дълг в техните фондове на паричния пазар. Това е значително отслабване на предложението на Европейската комисия. Искаме да се обърнем към Европейската комисия с искане бързо да прецени въздействието на моделите, които се предлагат, защото смятаме, че предложението на докладчика, ако то се приеме, ще запази статуквото. Такава една оценка също така се влушава от факта, че синеф на дребно, така както са записани те, не трябва да имат буфери, които от наша гледна точка означават, че при тях ще има огромен риск. Знаем, че най-големите политически групи са разделени, що се отнася до синапс и буфера, но смятаме, че не трябва да сме самодоволни 7 години след кризата. За всяко нещо се плаща. Ако искаш по-големи приходи, ще явно поемаш по-големи рискове. И не може имплицитно да се прехвърля риска на данакоплаците в противовес с тези елементи от доклада. Трябва да кажа, че сме за подсилването на предложението на Европейската комисия, като даваме един преходен период за конверсия на настоящите синапс в винапс. Единствените видове синапс, които можем да видим ние, са такива, които инвестират в а, държавни ценни книжа, стига те да не спазват само изискванията, предвидени в предложението на комисията, но и някои допълнителни изисквания, като например получаване на банков лиценз, както и контрацикличен буфер. По останалата част от предложението, което четем тук, можем да подкрепим предложението на, на докладчика да се забрани външната помощ. Подкрепяме също така усиленото искане за диверсификация. Подкрепяме и създаването на планове за възстановяване на фондовете в същия дух, както и в рамката на BRD. Също така ще направим предложение за подсилване предложението на Европейската комисия в следващата светлина. Искаме да имам експлицитно, експлицитна норма фондовете на парижния пазар, които се създават на данъчни обежища, да бъдат забранени в Съюза. Смятаме, че а, трябва да се засилят надзорните функции на ЕОЦКП, а, за да може фондовете на паричния пазар да са точно под шапката на ОЦКП и да могат да се оценят рисковете. Освен това, ние сме за интегриране на Извинявайте, прекъсва председателя. Трябва всички да говорят. Трябва да говорим. Не, не, не. Тя говори дълго. Е, вие сте единствената, която говори 5 минути. Прекъсвам ви. Съжалявам, прекъсвам ви. Колег. Okay. Колега, казва председателят, същото изискване за политиката по заплащане. Благодаря. Сега останалите депутати. Първа е Перванш Берес. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. Хубаво е да има ново движение, но не може да бъде при каквито и да било условия. Затова имаше и блокаж при тази тема. Виждаме, че финансовите услуги не са еднакво разпределени в държавите членки. Това е предмет на дебата и в съвета. но докладчика предлага три критерии, които ми се струват важни – Първия критерий е свързан с финансовата стабилност и системния риск на финансовите системи. Втория критерий финансовия пазар и доколко той улеснява реалната економика, като при какви случаи се използват парите на данакоплаците също е важно – като европейски законодател ние трябва да намерим баланса. Не само да подкрепяме консерватизма на някои видове представители на индустрията или тези, които защитават дадени финансови услуги сами по себе си. Те може да са добри, но не отговарят на трите заявени цели финансова стабилност, финансиране на економиката и избягване на прибягването до средствата на дънакоплаците. Би трябвало да се следва независимост. Докладчика говори за диверсификацията. Самата тя отчита, че е важно да се има предвид, че не може да се заимства само даден елемент от практиките на САЩ, след като никой няма да разбере нито начина на финансиране, нито експозицията по отношение на риска, тъй като САЩ има друг портфел на държавния дълг. Що се отнася до ликвидността и предложението на докладчика, има две неща, които ме притесняват. На първо място предложението на комисията – което е плод на безпокойствата ни около кризата, на второ място се говори за улесняване на използването на СИНАВ, но за мен това е под въпрос. Свен Гиголд. Uh, very... Аз ще бъда съвсем кратък. Не искам да навлизам в подробности, но основният въпрос тук, тук е дали фондовете трябва да поемат функцията на банките. Това е основното. Има много аргументи, които искат да защитят даден бизнес модел – аз смятам, че ако се гарантира определена стойност, вие сте банка, а ако сте фонд, трябва да имате плаваща стойност. Освен ако няма трета страна, която поема този риск. Но не може да бъдете сина и да сте склонен към проциклични дейности. Аз съм изненадан, че много от колегите не говорят за доказателствата, които имаме. Имаме доклад от Европейския борд за системен риск, имаме препоръките от борда за финансова стабилност, те са много ясни. Трябва да напуснем синапсите заради макроекономическите причини чувам много колеги, които искат нова оценка на въздействието. Аз като координатор мога да кажа, че е ясно на къде се движим. Движим се към председателството на Люксем, от Люксембург и ще има британски докладчик, британски докладчик в сянка и така нататък. Ако това е което аз очаквам, че ще се случи, може да реагирате както желаете, но в крайна сметка аз съм загрижен за репутацията на, та, на, нашата, комисията, на нашата комисия. В миналото колеги не бяха назначени за докладчици, ако имаше подозрение за съответен конфликт на интереси от страна на дадената държава. А тук е, се получава ситуация, която изобщо не е е добре за имиджа на парламента. Имаме доклади, в които се разводнява предложението на комисията. Имам предвид е, банковата реформа като цяло. Трябва да не допускаме е, подобни неща в областта на секюритизацията и финансовата дисциплина. Трябва финансовата стабилност да се укрепи. Комисар Айриш Макриви е възможно да направи предложения, които да са по-слаби от предишните и парламента се съгласява. Това е посоката, в която в момента парламента се движи. И виждам все повече доказателства за това, когато чета текстовете за Съюза на капиталния пазар. Не забравяйте обаче какви са очакванията на гражданите, а именно по-строги изисквания за, за капиталните пазари. Якуб фон Вайцзекер. След този обмен на мнения, аз виждам целия мудността на това досие. Това е едно от досиетата, които хората се опитват да вземат всички аспекти предвид, да запазят всичко без да загубят нищо, но компромиси трябва да се, да се сключват системните рискове си оставят, така че не смятайте, не, не, не бягайте от избора за синапс. Ако искаме още една оценка, тогава въпросът е какво законодателство ще допренесе до скритите и нескритите опасности за ликвидността, тъй като не може да се загърби факта, че синапсите имат природа, която не е еквивалентна на а, кеш. Говорихме за 3 бариера на, за буферите. Ако синавсите са основното средство, заради което се разпространи кризата, то тогава аз се чудя защо наистина ни трябваше толкова време да предприемем съответните мерки. Страхувам се, че ще станем за смях на всички, които се отнасят сериозно към системните рискове. Последният оратор госпожа Виколар. Благодаря. Мисля, че при последния мандат имахме немски докладчик по схемата за гарантиране на депозити и се случи нещо по подобно. Не бива да се следва единствено националния пример. Групата АОДЕ направи най-добрия пример, според мен. Но темата е много важна. Това, което ме ме притеснява в предложението е следното. На първо място не знам дали трябва да се направи оценка на въздействието, да се иска мнението на борда за стабилност или нещо друго, но така или иначе има разлика, ако се сравняваме с САЩ. Дори и при финансирането на реалната економика аз не съм за или против американската система. Тя е просто различни. Ако заимстваме елементи от чужда система, не знам дали те са подходящи за нашата. А сега господин Линдер има думата от комисията. <clears throat> Благодаря. Благодаря, колеги, за този много интересен и задълбочен дебат. Въпросът е труден, наистина, но когато ние правехме нашето предложение, ние се опитвахме а, да закрепим финансовата стабилност и основните финансови сектори. Е, дискусиите по досието тъй като давна има много разделени мнения по това досие, затова благодаря на колегите и на е, докладчика за тяхните, техните становища. Ще представя за момента ситуацията такава, каквато я виждам. Оценката на въздействието на комисията е много задълбочена и подробно. Ако има определени въпроси, които искате да се разгледат допълнително, естествено комисията ще се опита да ви помогне. Сега за допълнителното за допълнителната оценка, трябва да кажа, че имаме определени срокове на международно равнище, което трябва да спазим, а оценката ще трае дълго време. Но отново подчертавам, ако имате нужда от техническа помощ, с удоволствие ще ви помогнем. Надявам се обаче между докладчиците в сянка и докладчиката и да се постигне компромис по основните.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 комисията. А разбрах ли правилно, казва Свен Гигол, че вие не защитавате вашето предложение до край? Uh, Смятахме първоначално, че това е най-доброто предложение. Освен това, смятахме, че нашето предложение отразява ситуацията в Европа. За това ние предложихме идеята за буфера. Смятаме, че това предложение отговаря на очакванията, но също така съзнаваме, че сме в един политически процес на вземане на решение а, ние защитаваме предложението си, но също така искаме да участваме конструктивно в дискусията. So apparently the answer to your question is yes. Това отговаря на въпроса ви, така ли? Добре. А сега докладчицата има думата. Ще помоля да бъде кратка. Благодаря. Искам да благодаря на всички колеги, които се изказаха. Какво обаче Нина си направила грешно в предишния си живот, че да направиш това предложение? Може би много от колегите се питаха това. А, това, което имаме, не е перфектно. Както виждаме в дебата, имаме разделение, едно ясно разделение и е много трудно да се постигне съгласие между отделните становища на колегите. Аз обаче ще се опитам да формулирам един текст, който да отразява напредък. Какво трябва да направим? Да седнем с докладчиците в сянка и да се опитаме да постигнем компромис. Трябва да се съгласим по това кой къде може да отстъпи от позицията си. Не мога да кажа, че копираме нещата от американска страна. Аз а, имах много разговори с различни колеги. Говорихме за това как да се опитаме да управляваме риска, както казва Брайан, по най-добрия начин. за това аз се опитах да намеря начини, така че да, оправим, да управляваме риска. Американската система и комисията поглеждат, гледат на това предложение като на опция. Така че това е просто възможност. До 22 имаме време има доста различия с американската система. От една страна, някои колеги казват, не искаме американската система, други казват, може да вземем някои от нещата. Ние вече пет години се занимаваме с това досие. То не е съвсем ново и съм сигурна, че може да стъпим на нещата от миналия мандат – Дебатът сега показва, че много трудно може да се съгласим по едно становище. Важно е обаче да действаме сега. Защото от това зависи нашата достоверност, достоверността на нашите решения. Ние не сме комисията, не сме съвета. Ние не, няма нужда да отразяваме точно това, което казва комисията. През последните месеци имаше изменения, имаше движения. Колегите, които казаха, че трябва ново, нова оценка на въздействието. Ами, последната оценка от септември 2013 година. Това са данните, които цитирах. Ни, какво ще се промени? Това са Това са данните, които ни дава публичния сектор, е, цифрите за продажбите на дребно няма да се променят. Това, което ще постигнем е допълнително отлагане. Така че аз мятам, единствено сектора на паричния пазар на... ще спечели от допълнително отлагане, от допълнителна оценка на въздействието. Смятам, че е много важно хората да преосмислят своите позиции и да си помислят как може да направим един пакет, който да ни придвижи напред. Важно е да имаме съгласие, колкото се може по-бързо и важно е да не чакаме люксембургското председателство. Аз не смятам, че е хубаво да се правят намеци за происхода на колегите, за е, техния опит, от коя държава идват. Това не е добре. Ние представляваме европейските избиратели и поемаме еднакво своята отговорност. Така че не би трябвало да има такива препратки а, от страна на някои колеги. Неща от труда, не бива докладчика да е британец, не бива да е французин. Така че нека се отдалечим от позицията на съвета, нека помислим какво може да се направи в този патова ситуация. Важното е да имаме пакет. Аз много ще работя за този пакет. И в този смисъл много бих се постарала да подслоня проблемите, които казаха всички колеги, които ги описаха, Сайд Брайан и другите колеги. Наистина важно е да нямаме допълнително отлагане, важно е да продължим с нашата работа. С интерес очаквам дебата в четвъртък. Председателят, благодаря на докладчика. Имаме 11 декември, 12 часа, крайен срок за измененията на 23-24 февруари, гласуване в нашата комисия. Естествено, координаторите трябва да преценят дали искат наистина нова оценка на въздействието. Не знае дали е технически възможно да имаме толкова бърза оценка на въздействието. Може би в такъв случай тогава срока трябва да се удължи. Във всички случаи докладчицата ще трябва да ни осведоми какво е нейното становище. Докладчицата. Аз лично не смятам, че може да вземем това решение за 2-3 дена. Имаме програма, имаме други законодателни актове. Не е много лесно, ако искаме да удължаваме срока. Председателят, аз просто казвам, че ако искаме да спазваме сроковете за становище, за гласуване, може би може би ще ни трябва просто по-дълъг срок за подаването на изменения, а не, цял, а не целия график. Значи следващата сряда в Страсбург това е срокът за изменения. Въпрос. Разбирам, че координаторите ще се занимават с въпроса за допълнителната оценка на въздействието. Да, ако този въпрос е все още актуален, да. Въпрос. Това означава обаче, че ние ще се спра... ще се спазим и ще се ръководим от графика така, както е заложен. Да, единствено срока за подаване на изменения, предложение за изменение се удължава с 5 дена. А пък координаторите могат да обсъдят предложението за нова оценка на въздействието, ако има нужда. И така. Значи, имаме само удължаване на срока за предложение за изменения. Другите срокове си остават, както бяха обявени. Де 17 декември измененията, 21 становища януари 22, 23, 24 февруари гласуване в комисията, а в пленарна зала досието ще е в, третата, в втората седмица, на, в втората сесия на март. И така преминаваме към последна точка от дневния ред. Извинявам се на докладчика. Аз направих каквото можах, но сега преминаваме към индикаторите. Давам ви веднага думата. Това е докладчика госпожа Кора Ван Нивен Хойцен. Благодаря. Аз започвам веднага. Това е първият обмен на мнение по, този, по това досие. Най-напред Искам да спомена някои административни аспекти. Опитвам се да приключа проекто до кралада до края на тази седмица и смятам, че доклада ще може да се публикува в началото на следващата седмица. Има пълния текст на доклада и има поправките е, на, нанесени върху текста. Всичко това е на моята страница в интернет. Така че всичко това е достъпно за всички, които се интересуват. Ще се опитам да се придържам към графика. Двайсти януари е крайния срок за измененията. А сега по, съдържание на про... по съдържанието на проект от доклада. Както казах, това е доста обширно и сложно досие. Аз Моят подход е по-общ. Подходът ми е за създаване на законодателство, което да предотврати манипулирането на финансовите референтни показатели. Тези показатели са много важни за функционирането на паричните пазари, на стоковите пазари. Затова показателите трябва да са надежни тяхното значение може да е много негативно за цялата економика, ако те се манипулират. Това въжи особено за показатели с големи референтни стойности. Стабилността на финансовите пазари и на економиката зависят от надежни референтни показатели, които са а, прозрачни. За тази цел трябва ползвателите на показатели, на референтни показатели, да имат повече информация за цялостния процес. Това ще може да им даде възможност за прилагане на финансова дисциплина на администраторите. На второ място пропорционалността по отношение на изискванията на правителствата за референтните показатели. Показатели, които имат значение за системата, трябва да отговарят на специални изисквания и същото време трябва да са сравнително ефтини и достъпни за своите ползватели за критични показатели, показатели с големи референтни стойности или важни за системата, е разумно да има обвързващи държавни изисквания, които са базирани на международни принципи. Това изискване, тези изисквания трябва да включват пропорционалния подход за различни видове референтни показатели – за показатели, които не са критични, акцента трябва да пада върху прозрачността за крайните потребители. Това може да бъде постигнато чрез изискването за публикация на показателите, за публикуването на показателите. Показ... Е, трябва да има декларация за, съотно... за съответствие. Администраторите също трябва да изпълняват определени държавни изисквания. За некритични показатели трябва да въжи изискването те да не са прекалено скъпи. Това би намалило бюрократичната тежест на, за европейските предприятия, което би било добре за увеличаване на конкурентоспособността. В този смисъл изисквания трябва да има и за показатели, основани на принос, на приноси от е, нерегулирани доставчици. Тези показатели трябва да бъдат регулирани и да подлежат на международните стандарти. Критичността трябва двустепенен подход по отношение на определене на критичността на показателите. Най-напред показатели с голяма референтна стойност над 500 милиона евро трябва да, са, да вършат за критични. Извинявайте, 500 милиарда евро. Прагът трябва да отговаря на естеството на развитието на пазара. Компетентните власти в такъв смисъл имат право да включват в тази категория и други показатели, показатели, които имат важно значение за системата. Тук е важно да се прилагат същите критерии в ц... едни същи критерии в целия Европейския съюз. Показатели, които имат експозиция, и са критични за системата, тези показатели трябва да бъдат определени на европейско равнище. Държави и членки могат да определят критичните показатели в своята система за третите страни. Достъпа е до голям брой показатели, които са важни за финансовата система и реалната економика, тези показатели трябва да отговарят на изисквания, които да са в услуга на трети страни и техните оператори. Няма, не се очакват в бъдеще специални регулации в тази, в тази посока. В същото време трябва да има равнопоставеност между европейските администратори и тези от трети страни. Необходими са допълнителни инструменти за достъпа на европейски потребители до показателите от трети страни. Такива решения ще имат полза и ще их обхващат както администратори от трети страни, така и администратори от Европейския съюз. И накрая показатели на изпълнението. Там, където има конфликт на интереси, те биха могли да накърнат надежността на показателите. За това е важно как показателите биват съставени. Не би трябвало да бъдат включвани ненадежни дати, данни в състава на показателите за изпълнението. Повече информация за инвеститорите, за потребителите на показателите ще подобри надежността и прозрачността на показателите, а също така ще защити по-добре потребителите от непозволената употреба на референтните показатели. Затова са необходими допълнителни усилия за информация на потребителите, когато става дума за финансови договори. Благодаря, господин председател. Мисля, че мога да спра тук. С интерес очаквам реакциите на колегите. Много ви благодаря. Давам думата на колегата като докладчик всяка от НП. Благодаря ви, господин председател. Замествам господин Нидермайер, който изпраща своите извинения. В момента е в Куала Лумпур на конференцията на Централната банка и за това ме помоли да го представям днес. Дано ми донесе някоя тениска в замяна. Но така или иначе това, което е набелязал до голяма степен отговаря и на представеното от докладчика манипулирането на Либор е Либор естествено, че беше причината за регулирането тук. Имаме и регламента срещу пазарните злоупотреби, директивата съответно, както и предложението на Европейската комисия. Тук е важна и реакцията на световно ниво от страна на Г20 и съответно референтните показатели, които се приемат от ИАСБ. Господин Нидермайер обръща внимание на приложното поле на регламента. Знаем, че тук ще има повече актове за прилагане – на второ място трябва да имаме предвид регламента, като го сравним с режимите на ЙОСКО или Международната организация на комисията по ценни книжа. Приема се, че това е основата за регулирането в повечето страни. Същевременно регламента на ЕС ще бъде нашия нов стандарт, но тук трябва да търсим баланса. Някои референтни показатели, използвани глобално от повечето пазарни участници, са, разбира се, важни, но надзорниците трябва да решат доколко те са сигурни за европейския пазар. Дали не могат да се приемат показателите на МОКЦК, например за европейските компании и граждани. Ако искаме да мислим за показателите на МОКЦК, можем да не правим големи промени. На трето място прозрачността, за която говорихте и вие, разбира се. Така че като цяло господин Нидермайер е на мнение, че трябва да се стесни приложното поле, да се изяснят актовете за изпълнение в този случай, да се види дали можем да се доближим до показателите на МЕОКЦК благодари на докладчика за положените усилия и също така предлага координирано проучване, оценка на въздействието съответно в светлината на новите условия. Това ме помоли да предам господин Нидермайер. Благодаря, за социалистите и демократите Онас Фернандес Алварес. Е, Благодаря ви. На първо място трябва да поздравя докладчика. Мисля, че през последните няколко седмици тя работи много усилено. Нямам никакво съмнение, че ако работата продължи през следващите няколко седмици, ще стигнем до регламента и колкото по-скоро по-добре. Дали има нужда от този регламент? Според мен е ясно, тъй като чухме, че има случаи на манипулация. Те излязоха и в пресата. Видяхме какво се случи с Либор и Юрибор. Освен това, имаме и санкции за манипулиране на нивата при валутен обмен. Следователно, трябва да има конкретен регламент, който да покаже, че референтните показатели са нещо възможно. Същевременно тези показатели трябва да се определят не по някакъв произволен начин, а много прецизно. Групата на социалистите оценява значението на това предложение от Европейската комисия за целите на краткостта ще направя коментар по 3-4 точки, които ще трябва да се доразвият през следващите седмици. На първо място регламента започва с определение на критично важните референтни показатели. Това ми се струва неуместно – от една страна, ако се следва количествения подход, то тук стигаме до една регулаторна празнина. Няма как да проследим точно използваните фондове. Да не говорим, че стигаме до правен вакуум. Има показатели, които са критично важни за финансовата стабилност, например, или за някои от економиките на държавите членки. Те не са обаче толкова важни в еврозоната. Така че чисто количествената дефиниция е грешна. Тя води до правен вакуум нямаме обективен начин за измерване. Освен това, потенциално това е във вреда и на стабилността. На второ място възниква въпроса за пропорционалността. Според мен е много важно да има пропорционалност, не може обаче да имаме един и същ регламент за Либор, Юрибор и какво ли не още. Това дестабилизира финансовите пазари. Има и други показатели, които се използват в дадени отрасли или економики, но те нямат своя ефект върху системата. Необходимо е да проучим пропорционалността и при критично важните и при останалите показатели. На трето място въпросът с третите страни, нещо за което вече стана дума. Предложението на комисията е непълно, не виждаме норми за трети страни, а не можем да оставим показателите за тези извън Европейския съюз, не включени в регламента. Благодаря, госпожа Свинбърн. Доста неща се казаха, съгласна съм с докладчика. Освен това, работихме много добре като докладчици в сянка, можехме да изразим своите мнения – има три области, до които ще се огранича приложното поле третите страни административния товар. Първо приложното поле. ИОСКО излезе с два различни доклада. Първият е от 2012 година принципите на ИОСКО за агенциите, които се занимават с цената на петрола. 2014 година беше доклада за финансовите показатели. Различни доклади, различни области. Именно за това мисля, че трябва да имаме предвид спецификата, разликата между финансовите показатели и тези, които се разработват за дадени стоки на пазара. Имаме, например, петролните пазари, доминирани от ОПЕК. И тук има конкретни показатели. Ме ме интересуват, например, физическите показатели в Иран, в Русия, но ние не би трябвало да натоварваме твърде много съответните пера. Както казах, трябва да се прави разлика между чисто финансовите показатели и останалите. След това финансовия товар. Съгласна съм, че тук трябва да търсим възможно най-високия стандарт. Освен това, трябва при некритично важните показатели да се водим от принципа за пропорционалността. Същевременно времено при критично важните, имайте предвид случилото се в Обединеното кралство, регулирането на Юри Бор, което имаме вече повече от година с много стрикни изисквания. Не е нужно да се измисля топлата вода. Вижте просто настоящото регулиране на Юрибор. След това различните компании и инвеститори. Ние искаме да запазим различните варианти за тях. Тук е важна прозрачно, прозрачността, методиката при показателите. Трябва също така да сме сигурни, че обхващаме всички потребители. Например, сектора на управление на фондове – може ли да се каже, че те са и управителите на самия показател? По отношение на третите страни казах, че това е една липса в предложението, но тук трябва да сме внимателни, не можем да налагаме стандарти на останалите. Принципите на ИОСКО са включени така или иначе, необходимо е и те да проработят. Доколкото разбирам, господин Ниермайер иска да се направи оценка на въздействието от отдела за изследвания на парламента. Това е идея, която бих подкрепила. Благодаря, Мариза Матияш. Благодаря ви. Ще се опитам да бъда много кратка. Нямаме много време. Наистина Искам да благодаря на докладчика за изложението и поставените въпроси. За жалост не съм имала възможност да участвам в заседанията на докладчиците в Сянка. Трудно е човек да бъде навсякъде, но съм съгласна с казаното от докладчика. Доста причини вече бяха посочени от колегите. Наистина трябва да се подобри регулирането на финансовите показатели. И някои от идеите на докладчика са точно в тази посока – трябва наистина да се прекратят всякакви манипулации, да се сложи край на проблемите, изброени от колегите. Не искам да повтарям казаното, но ще се спра на най-важното. За мен е много важно да се разгледат нарушенията на кодекса, както и конфликта на интереси. Тук е необходима по-голяма строгост. На второ място вече доста се говори за приложното поле, то е важно и за мен, но ми се струва, че задължителните вноски и броя показатели, свързани с задължителни вноски, трябва да е по-висок. На трето място интегритета при изготвянето на показателите. Тук е необходимо да се има предвид доброволното предоставяне на информация от страна на администраторите. Това трябва да се каже ясно. И накрая преходните периоди след промяната на методиката. Наистина ще трябва да има такъв преходен период. Това трябва да се прави винаги при промяна на методиката. По време на преходния период би трябвало да се използват изчисления и по старата и по новата методика. Имам и други коментари, но вече доста неща се казаха от колегите и аз ще запазя подробностите за по-късно. Благодаря за зелените. Благодаря. Много ни потискат тези финансови скандали около показателите и излязохме от тона на джентълменските споразумения, типични за финансовите пазари. Именно за това регулирането трябва да е много прецизно и същевременно обхватно. При Либор Юрибор имахме показатели, които не бяха надежни. Видяхме същото при Форекс, манипулиране – Ясно е, че при изготвянето на показателите ще трябва да обхванем всички от тях, с които би могло да се манипулира сега или в бъдеще. Да избегнем спекулациите. Скандалите показаха, че регулаторните власти в Обединеното кралство тотално се провалиха. От тук разбираме колко е важна бъдещата надзорна рамка за показателите в Европейския съюз. Не бива националните регулатори да бъдат изкушени да си затворят очите. Бихме искали да въведем понятието е, за подходяща характеристика на показателя, защото от това, което стана с Либор, видяхме, че прилаганите показатели за ипотеките са били много спорни. На първо място трябва да имаме определение на базисния риск. Колкото повече показатели, толкова по-голям базисен риск. На второ място, клаузата за преразглеждане през юли 2013 година. Имаме конкретни предложения. Бихме искали всички показатели да бъдат обхванати в приложното поле. Като същевременно те се контролират с оглед на тяхното въздействие върху финансовата система, да има и прак след който те се прилагат. А по ролята на ЕСМА или ЕОЦКП. Тя има много важна задача при критично важните показатели. Освен това, може да предоставя насоки, да калибрира техническите стандарти и да разговаря с националните власти. Благодаря. Нина Гил. Just very quickly, I wanted to congratulate Cora and I just can say that... Съвсем накратко, исторически погледнато, тези два доклада, моят и вашият, вървяха заедно. Желая ви по-голям успех, е, отколкото имам аз явно с моя. Имаме нужда от едно цялостно решение, политическо решение. Защото постоянно излизат скандали и е изключително важно това, което каза колегата Йонас да нямаме режими, които да не дават възможност за гъвкавост. Какво мислите, искам да ви попитам, за надзора? Искате ли да дадете повече правомощия на ЕОЦКП или то да бъде национален този надзор? Оценките на въздействието преразглеждане този документ вече толкова време. Не знам какво ще постигнем с допълнителна оценка на въздействието отново. Така че аз предпочитам да няма. Thank you, rapporteur. Докладчика. Благодаря. Благодаря на всички докладчици в Сянка. Благодаря на служа Гил за изразените становища. Предстои напрегната работа. Очаквам с нетърпение работата ни, защото усещам, че вие смятате, че въпросът е спешен и регламентът трябва да бъде по-силен. Така че, ако всички се движим в една посока, ще стигнем. Оценката на въздействието. Не мисля, че колегата ни Дермар поиска чисто нова оценка на въздействието, той чисто и просто искаше още едно становище по оценката, която вече е направена. И особено, що се отнася до трети страни. Той не поиска нова оценка на въздействието, поне доколкото аз го разбрах. Виждам, че колегите кимат, значи може би така трябва да се тълкува. Отново всички смятаме, че е спешен този файл. Не трябва да има забавение. Господин Нидермар каза, че няма да има забавение. Надявам се да е така. Благодаря. Thank you very much. I... Благодаря. Крайни срокове. Обсъждане на проекто доклада 8 януари. Крайен срок за изменение 20 е януари. Обсъждане 23. Е Гласуване 5 е март. Благодаря. Утре започваме в 8 часа сутринта. Съвместно заседание с Комисията по заетостта. Къде ще бъде? Пред вас е. Казаха ми, че ще има промяна. Не, тук е. А, в същата зала. Чудесно.